Good afternoon, dear colleagues, dear guests. We will start our farm committee. Добър ден, колеги, уважаеми гости. Започваме заседанието на Комисията по правата на жените. Ще продължа на литовски. Моля, сложете си слушалките. Уважаеми колеги, първо трябва да одобрим дневния ред – Точка пета от дневния ред. Размяна на мнение с Лейла Гювен, кюртска правозащитничка. Предстоеше тя да се обърне към нас чрез видеовръзка, но тъй като е в много тежко здравословно състояние, няма да може да участва в заседанието. Ще бъде представлявана от госпожа Сербил Камал, която ще се обърне към нас от нейно име. Ако нямате други бележки по дневния ред, той се счита за прият. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Исках само да уточня нещо. Лейла Гювен не може да участва лично в заседанието ни, тъй като е изтощена от гладна стачка, която продължава вече от месеци. Това е причината за нейното отсъствие днес. За съжаление, тя никак не е в добро здравословно състояние. Ačiū. Ačiū, ačiū Благодаря ви за тази информация. Пожелаваме и всичко най-добро. Да се надяваме, че ще се възстанови. Точка 2 от дневния ред – одобрение на протоколите от заседанията ни от 20 февруари 2018, 25 април 2018, 26 април 2018, 27 ноември 2018, 23 януари, 26 и 27 февруари и 7 март 2019. Ако не бъдат внесени коментари по тях, протоколите ще се считат за прияти. Точка трета. Съобщение на председателя. На заседанието си на 27 февруари координаторите взеха решение по бюджетната процедура за 2020 година. Решиха работата по нея да бъде възложена на групата на НП. Добре дошли и на група посетители. Те са поканени от госпожа Нойхел, представителки са на женската организация на германските социал-демократи. Точка четвърта. Ролята на жените в мирните процеси. Днес предстои да проведем изслушване по тази тема. Участието на жените в процесите по предотвратяване и уреждане на конфликти е от особено важно значение. Жените могат да допринесат за разрешаването на конфликти, както и за справянето с последиците от тях. Ще обсъдим ролята на жените по време на конфликти и необходимостта от участие на жените. Ще отделим специално внимание и на региона на Западните Балкани. Петима експерти са поканени за участие в днешната проява. Ще бъде представено и проучване. Нека сега пристъпим към изслушването. Давам думата на госпожа Йохана Палтанен, ръководител на отдел Жените в миротворческите процеси. Благодаря. За мен е чест и удоволствие да съм днес сред вас. Благодаря ви, че ме представихте. Благодаря ви също така и за своевременното провеждане на това изслушване по важна тема. Нека кажа няколко думи за организацията, която представлявам. Това е Инициатива за управление при кризи. Независима организация сме с седалище в Финландия. Работим по уреждането и предотвратяването на конфликти, съпътствани от насилие по линия на медиацията. Организацията ни е учредена през 2000-та година от бившия ни президент, господин Атисари. В момента работим по уреждането на редица конфликти, най-вече в Евразия, Африка и Близкия изток. От гледна точка на нашата организация, подкрепенето и подсилването на ролята на жените в миротворческите процеси е основен стратегически приоритет. Защо? Защото смятаме, че така се допълва основната ни дейност, а именно предотвратяването на конфликти, съпътствани от насилие. От една страна работим за приобщаващ капацитет за отчитане на фактора пол на ниво организации, които ръководят мирни процеси. Също така се стремим и да подкрепим ролята на жените в рамките на миротворчески процеси. Онова, което ще кажа днес, ще постави най-вече акцента върху ролята на нашата организация в рамките на миротворчески процеси. Защо Участието на жените в миротворческите процеси според нас е от основно значение. Разбира се, поети са задължения на законово ниво, като например резолюция 1325 на съвета за сигурност на ООН и 7 последващи резолюции, както и други международни ангажименти. Това е един елемент от работата ни. Друг елемент е свързан с ангажираността по време на миротворческите процеси. Трябва да има цялостна ангажираност от страна на отделни държави. Трябва също така да си отговорим на въпроса дали мирът е легитимиран в очите на всички граждани, а не само в очите на онези, които носят оръжие и участват в конфликти. Включването на жените в процеса поставя темата в по-широк контекст, дава ни възможност да се запознаем с други гледни точки и интереси, като например правата на жертвите или реформиране на отделни сектори. И от тук възниква и въпросът за това в кого се вслушваме и чии интереси вземаме предвид. Ако не участват жените, то няма да участва половината от населението. Няма да могат да се включат действащи лица, които да могат да насърчат мира. В Йемен, например, нерядко жените са унези, които имат повече свобода на придвижване предвид на социалната роля, която играят. Ако не обръщаме повече внимание на действащи лица като жените, то няма да изиграем своята роля. Трябва да се вземе предвид и перспективата в дългосрочен план. Миротворческите процеси са унези кратки моменти в историята, когато може да се пренапише политическият процес – и ако тези процеси протичат приобщаващо и ако се гарантира равнопоставеност за всички страни, то това има символично значение. Стъпка напред е към по-демократични общества, където има повече равенство между половете. Има и практически съображения за участието на жените в усилията за мир и процеса на медиация но почти 20 години са минали от приемането на основополагащата резолюция за участието на жените в миротворческите процеси. Това е резолюция 1325. Това е един от най-обсъжданите документи в международната общност, по който обаче е направено прекалено малко. От всички по-малко от 2% от ресурсите заделени за миротворчески процеси са заделени за работа по процеса, очертан в този документ. Начина по който протичат мирните процеси свидетелства за това. Има едно проучване от преди няколко години, отнасящо се до ролята на жените в мирни процеси през последните 20 години. Констатациите от това проучване са много мрачни. Под 2% от основните медиатори са жени. 4% от подписалите се подмирни споразумения са жени. По-малко от 10% от преговарящите, от вземащите окончателните решения са жени. Това показва, че сме много далеч от амбициозните цели, които са били поставени първоначално. Подобни констатации, както и реалността, показват, че в нормативната уредба поне въпросът се поставя на дневен ред има участие на жени в мирните процеси, което е нещо положително. От друга страна се признава, че те не участват в достатъчна степен, което също е положително. Статистиката ясно показва, че жените отсъстват от мирните процеси. Можем да вземем за пример Йемен или Сирия. Там не участват толкова много жени в подобни процеси. Но ако вземем за пример други по-низки нива, като например изграждане на доверие и други, то на жените се пада важна роля. В Украина, например, дори може да се говори за доминиране на гражданското общество от страна на жените. Какви са пречките пред участието на жените? Въпросът е поставен на дневен ред, но статистиката ни навежда на по-различни констатации. Има редица причини за ниското участие на жените. Първо имам предизвикателство, свързано с медиацията и диалога. В рамките на гражданското общество намаляват възможностите за медиация и диалог. Ограничават се възможностите за работа на гражданското общество, което ограничава и възможностите за участие на жените. Миналата година нашата организация проведе проява с участието на учени, на участвали в мирни преговори, на медиатори Целта бе да установим в какво се състои проблемът. Проблемът, оказва се, е в мисленето ни, в нагласите ни по отношение на медиацията. Смята се, че има някои въпроси, които са изцяло прерогатив на жените. Но кои въпроси тогава са прерогатив на мъжете? Въпросите свързани с мира и сигурността ли? Има им още един въпрос. Обикновено за участието на жените не се мисли още от самото начало, когато се определя контекстът в рамките на много мирни процеси вече се използват консултанти по въпроси, свързани с пола. Това е нещо положително, но назначаването на тези консултанти е едва първата стъпка. От там нататък трябва да се гарантира участието на заинтересовани страни на национално равнище. Освен това, трябва да гледаме на жените като на реални участници в политическия процес. Освен това има и още един проблем. На медиацията се гледа като на прерогатив на мъжете, които вземат решение при закрити врата. И на то най-вече на мъжете участници в конфликтите. Освен това, какви са емпиричните доказателства за приноса на жените към мирните процеси? Има такива проучвания, но според тях, според мен, там не се задава правилният въпрос. Защо не говорим за, по този начин за участието на мъжете в мирните процеси? С други думи, в по-голямата си част усилията за приобщаване на жените се правят едва на късен етап. Правят се също така и много откъслечно. Вашата и нашата работа са инвестиции в дългосрочен план. Не чакаме да избухнат конфликти, а предварително работим за овластяването социално и политическо на жените. Още в мирни времена. четири аспекта са свързани с медиацията и мирните процеси. Първият въпрос е свързан с ресурсите, Констатациите от статистиката наистина са мрачни. Европейският съюз може да работи за да промени това. На второ място трябва цялостно да се работи за приобщаването на жените към мирните процеси. Много често ни се представят решения на международно равнище, но те не са приложими към всяка отделна държава. Трето, участието на жените в медиацията трябва да бъде естествен елемент от този процес. Не бива на него да се гледа само като на мярка за повече равнопоставеност между половете. Освен това, самите жени твърдят, че се нуждаят от по-широк достъп. Когато на жените се предостави достъп, то те наистина могат да изиграят роля в мирните процеси в отделни държави може да споделят проблемите си, така че те да бъдат обсъдени на политическо ниво. Това бе всичко от мен. С удоволствие ще участвам в разискванията. Благодаря. Преди да дам думата на госпожа Магалон, Искам да приветствам с добре дошли група посетители. Те са тук по покана на колегата Нойхил. Представляват организацията на жените в партията на германските социал-демократи. Давам думата на госпожа Магалон. I will speak in Spanish, <clears throat> porque es mi lengua y me voy a sentir. Ще говоря испански, защото с този език се чувствам по-комфортно. Приех тази покана, защото исках в този форум да представя два случая, които са изключително близко до нашите притеснения. Това са а, Субсахарска Африка и Колумбия. Мисля, че това пространство е подходящо за да видим тези два случая, в които жените участват в миротворческия процес и за да ги подкрепим и да не ги оставяме сами. Както беше споменато в предното изказване, има много изследвания, в които се показва, че жените е, имат положително въздействие, въздействие върху миротворческия процес. Това е доказано от различни проучвания и в различните модели на включване – е, това означава, че по различни начини може да се участва в миротворческия процес. И от Орейли представяме едно конкретно изследване, което дава качествени и количествени измерения и въздействието, за което вече се говори за постигане на мир. Това е едно споразумение, в споразумение, в което са участвали жените, има 35% повече вероятност да продължи 15 години повече, ако, отколкото ако жените не са участвали. Тоест да се включи перспективата а, на, а, на жените, когато Александър Бокети задава въпроса за какво означава женска политика. Политика на жените е самата политика, т.е. това е всичко. Нямаме си а, отделен а, ъгъл, в който ние да правим нашата отделна политика. А, освен това, значителни постижения на групи жени а, стимулират а, приключването на преговорите, когато те са в задънена улица. И знаем също, от много конкретни случаи и примери, че миротворческите процеси са нещо повече от приключване на военните действия и разделянето на територии, а това как после се установява мирно общество. И сега ще спомена случая на Колумбия. Всички знаете, че процеса в Колумбия беше доста успешен в последните години това беше положителен пример. През 2008 година бях поканена в една от националните комисии. Това е една от първите инициативи за начало на мирния процес в Колумбия. Около 10 човека участваха тогава и само една представителка а, имаше а, като представител на жените жертви. И а, от тогава, от а, постиженията, а, процеса през който минаха жените в Колумбия е за пример. А, те успяха да постигнат много, да бъдат подкрепени от международната общност, да участват в миротворческите процеси, да започнат преговори трябва да се върнем дори към 90-те години, когато мирният път а, беше подкрепен от жените и а, също а, от тази резолюция 1325 те участваха в а, мирните преговори, като имаше условия за а, квоти а, от определен пол и а, те участваха в преговорите на всички точки от а, мирния процес. Тоест беше ключово. Има много организации а, от жени, които работят за това и международната общност се ангажира с жените, с някои правителства, например Испанското правителство също се ангажираха и по този начин се постигна мирния процес. Но предварително жените успяха да свикат две национални срещи на върха под мотото Ние искаме не само а, да бъдем обект на различни пактове, да участваме в мирните пактове, да участваме и да повлияем. И на тези срещи на върха, организирани на национално ниво, те показаха каква е тяхната сила и тяхното влияние. Едно предварително проучване, което беше част от мирния път на жените – с 1 милиард свидетелства на жени, които са жертва на насилие в време на военни конфликти. Това също беше доста показателно проучване и показа по какъв начин можем да се борим, за да не се повтарят тези събития и като резултат се сформира тази комисия, в която 50% от участничките са жени. Анхела Салсар е една от участничките, е говорител заедно с с още една дама, чието име не мога да спомена в момента. Но защо споменавам за този случай? защото успешният процес и мирните процеси са застрашени. Защо? Защото сегашното правителство не е привърженик на мирния процес. И от една страна специфична юрисдикция, свързана с мира, е заплаха. Преди около месец колумбийския президент въведе 6 члена, които са които са цитирам Патрисия Алинирисин, те са застрашават процеса на мира. И друг въпрос, който е заплаха, това е, по какъв начин работи Комисията за истината? Защо ние трябва да участваме? Защото международната общност се е ангажирала в тези а, споразумения и е под въпрос а, надежността и а, а, на международната общност и имиджа на международната общност. Не трябва да ги оставяме сами. Тук ви нося една снимка. Това е една от най-отдалечените територии. Когато в Колумбия говорим за отдалечени територии, това са територии, до които за да стигнеш трябва да преминеш през много реки, през много трудни терени и само можеш да стигнеш пеш и хората, които живеят в тези местни облачности, ни помолиха да не ги оставяме сами, да има комисия по надзора. Затова, ако аз а, изразявам техните притеснения, то тогава смятам, че извърша и моята роля, а, просто да се чуе това, което те желаят. И, и да се представи това пред колумбийското правителство, за да може те да изпълнят своите ангажименти. В посещението, което съществихме, са живели някои от бившите войници на ФАРК. Там няма правна юридическа сигурност, няма акредитация за много от хората, които участваха. Освен това, Колумбия има и друга воинствена групировка ELN е, е, и предвид примера, който е, правителството дава с ФАРК, малко вероятно е ЕЛН да влязат в преговори за мир. Времето минава бързо на секцията на жените в Европа представи един писмен документ в ОНЕ и, и сега съвсем набързо за случая за субсахарна Африка. Това е една от териториите, на, които са, диску, са бивши колонии след 75-та, когато в Испания приключва диктатурата, тази а, територия а, се из, е изпълнена с. А, а, с а, бежански лагери, след това става част от а, Марокко през декември 18-та година, след а, дълги години, а, след 18 години прекратяване, започнаха отново преговори. А, колегите, 70 от тях, подписаха един специален документ, една харта. А, и гласовете на независимите жени са важни. И накрая, за нас да подкрепим а, жените миротворци означава техния глас да се чуе. И също а, да направим видима генеалогията на жените, които да участват в миротворческия процес, а, феминистките миротворци, а, защото в повечето, в повечето случаи феминизма е свързан с борбата срещу насилието на жени, но не само това е феминизъм. Защо е важно за нас, за нашите общества? И сега говоря конкретно за нашите общества. Както казва и Ньютон, аз съм по образование физик – ние може да постигнем много в науката, защото стъпваме на раменете на гиганти нашите гиганти. Това е, е, е, е генеалогичното дърво на жени, които са участвали в миротворческия процес и трябва да съзнаваме какво е наследството, което те са ни оставили и да го предадем на следващите поколения. Това наследство е, е от е, жени, е, философии, е, е, е, феминистки, е, които са е, които са участвали активно в процеса и когато се ражда Лигата на мира през 1915 година са участвали много жени, нека да не съправяме това и а, нека да има сигурност и мир и нека да не забравяме, че сигурността не може да замести мира, защото мира е нещо повече. Много ви благодаря. Благодаря ви, госпожо Магалон. Сега бих искал да дам думата на госпожа Лора Дейвис, е, старши сътрудник е, по въпросите за половото равенство, мира и сигурността в Европейската служба за връзка по въпросите за изграждането на мира. Тук се изказвам от е, името на тази служба мрежа от 39 неправителствени организации, чиято цел е да предотвратяват на е, въоръжените конфликти и изграждат мира. В миналия петък е, организирахме една среща с участието на Европейската комисия и други, е, в която участваха 15 жени, посреднички от цял свят, в това число представители на нашата собствена инициатива за управлението на кризи, за да видим точно как да надраснем стереотипите, как е, Европа би могла в по-голяма степен да насочи вниманието си върху ролята на посредниците. И след двете много силни, интересни изказвания, които току-що чухме, от страна и на Кармения, на Йоанна, бих искал да кажа, че е едно от най-красноречивите изявления на, на, на тези жени, с които се срещахме миналата седмица, е, че жените много активно, с голям превес участват в посредническите процеси частно, така да се каже, тази роля се признава, отдава и се дължимото, но далеч не и публично. И а, една от жените каза, ние просто свършихме това, което трябва да се свърши. Едва по-късно ни казаха, че това било посредничество. И така стигаме до, до втория момент. Твърде често все още се осланяме на остарели на демодирани представи за посредничеството или медиацията, които е, в недостатъчна степен разчитат на решаващата роля, която биха могли да играят жените. Други от участниците споделиха колко е, е са, са важни половите диференциации в е, обществото. Йоанна говори за някои от пречките, които жените следва да преодоляват аз бих, бих, бих искала да, да, да поразвия тази тема. За това как се преодоляват половите стереотипи. Е, е, най-красноречиво, например, е това, че жените посреднички гледат на себе си като насилни в слабостта си. Е, Половите стереотипи в страните, е, е, в които се разгарят тези конфликти, е, са такива, че мъжете твърде рядко, твърде трудно могат да преодолеят психологическите препятствия и да се обърнат към жените за помощ за преодоляването на различията. След като потръгнат обаче разговорите, тогава обикновено жените биват изключвани. Конфликтът е мъжка работа. Войната е мъжка работа така се, така се смят. И, и вече когато се стига до споразумение за разпределение на властта, най-вече жените биват изключвани. Е, и международните наблюдатели би трябвало да обърнат особено внимание на това. Е, констатираме също така, че когато е, в тези процеси участват жени, тяхната гледна точка за потребностите на обществото е, е, е, е съвсем друга. Тук става въпрос за един хуманитарен подход към сигурността, вместо, вместо за един подход основан на принудителните мерки. И това благодарение на участието на, на жените. Е, на Запад по-нататък следва да бъдем особено предпазливи, що се отнася до собственици представи за обществата, в които работят тези жени. В Йемен, например, в племенните райони, жените имат далеч повече авторитет, отколкото в модерните части на страната. Е, традиционните форми на, на, на традиционните общества, традиционните форми на посредничеството вече се заимстват за преодоляване на съвременните конфликти. Да вземем от друга страна е, е, Украина, в която посредничеството е почти изцяло завзето от жените, е, поради това, че е твърде слабо заплатено и, и едва ли не на посредничеството се гледа като на някакво хоби, на, на дейност за свободното време. На много места по-нататък е, жените посредници са е, жертва на, на сериозни заплахи. Е, най, от най-общ характер, но и свързани с половата им принадлежност, в това число полово насилие, изнасилване, заклеймяване, опозоряване пред близките им роднини – и едно от предизвикателствата в днешния век на социалните мрежи е за е, е възможното манипулиране на изображения на такива жени, за представянето им извън контекста, с крайно неблагоприятни последици. Друга една констатация, както във всеки друг случай на, на успешно е, изграждане на, на мира, е, е за дългосрочното доверие. Няма основание е, да се смята, че жените биха постигнали по-малко в изграждането на общността, на, на спойката на доверието между нейните членове в сравнение с жените. И Йоанна показа едно, едно много интересно изображение, което, на което бих искала да се върна. Жените посреднички независимо от къде са, нерядко са натоварени с много и много други задължения. Е, да не говорим за това, че с почти никакво предизвестие посред нощ е, трябва да зарежат всичко е, и да, и да се заемат с ежедневните си задължения, носейки отговорност пред своите семейства, а и пред своите работодатели. И насрочването на различните срещи и разговори. Няколко от участничките в срещата е, споделиха, че те били насрочвани е, съзнателно е, за, за вечерта или, или за, за такава част от денонощието, така че жените да бъдат възпрепятствани да участват. А, някои а, препоръки накрая към Европейския съюз а, и към международната общност по-широко. Първо, стратегическия подход на Европейския съюз и съответните заключения на съвета, които бяха приети през месец декември. Ние участвахме в тяхната разработка и, и приветстваме силното ударение, което се поставя в тези заключения на участието на жените а и да споменем плана за действие, който е вход по настоящем. И ние с голям интерес от тук нататък очакваме изпълнението на този план за действие от всички заинтересовани в Европейския съюз във вътрешен и във външен план и се надяваме парламентарната комисия за жените да изиграе своята решаваща роля за изпълнението на плана за действие. Ам... И Наред с това, изключително важно е Европейския съюз да бъде образец на полово приобщаване. Най-висшият е, дипломатически представител е жена но на други равнища на дипломатическата служба и официалното представителство на Съюза половото представителство е неадекватно. Европейският съюз следва да, да бъде образец за широко представителни екипи в, в своите е, международни действия. Е, първо, защото чисто и просто екипът вероятно би бил по-качествен. Знаете, да се изключат 50% от населението на Земята не е най-непременно най-добрия начин да се свърши работа. А от друга страна би пострадало доверието в Европейския съюз, особено когато е, от другата страна на някакви такива контакти поне 30% от участниците са жени. Европейският съюз се ползва с авторитет и може да влияе е, и на дипломатическото, и на низовото равнище, е, и е, е напълно в състояние Европейският съюз да настоява квотата определена от ООН за 30% участие на жените във всички такива разговори да бъде спазвана. Европейският съюз също следва да съдейства за обучението на посредници и мъже и жени, и за предоставянето на възможности на жените. Тъй като обучението е едно, но твърде рядко жените са лишени от, от конкретни контакти и възможности. И още нещо, което е особено важно за гражданското общество, всички форми на е, изграждането на мира е, и при посредничеството е анализа на, на половите отношения. Когато говорим за хора, говорим за полови отношения. И няма мирни разговори, е, които биха могли да отразяват съотношението на силите в обществото, ако не отразяват половата динамика. И много, много се надяваме плана за действие, такъв, какъвто е той по-настоящем, да бъде изпълнен. И накрая още още няколко съображения. Тази посредническа работа е, е, е тежка е, и, и има своите последици и, и за здравето, и физическото, и психическото на жените – е, и жените посредници следва да имат възможности за отдих, за възстановяване, такива каквито се осигуряват на мъжете. Как е, са охарактеризирани жените е, в средствата за осведомяване, наред с мъжете в контекста на един въоръжен конфликт, може да повлияе в една или друга степен на, на, на, и посока на съществуващите стереотипи. И значи медиите имат своята роля в това отношение. И както казах, колкото за да, Бог, за да бъдат привлечени повече жени на високите равнища на, на тази работа, трябва да се започне от широкото представителство още в обучението и образованието. Е, и накрая общественото признание. С това, с това започнах, с това бих искала да приключ. Много жени вършат изключително ценна работа навсякъде по света и няма да сами да, да, да се е, кичат с отличия, няма, няма да шумят за своя принос. Така че е, аз призовавам и вас, е, тази комисия, както и каза Кармен, е, да, да се е, да отдаде дължимото на богатото родословно дърво на женското посредничество, да се хвърли ярка светлина върху неговия принос за мира. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Дейвис. Давам думата на Катерина Крохония, съосновател на Центъра за мир, ненасилие и права на човека. Имате думата. Good day, ladies and gentlemen, and at, at first, uh, thank you very Госпожи и господа, благодаря ви най-напред за поканата. Много се радвам, че имам възможност да разговарям днес с всички вас и да споделя някои свои размисли за установяването на култура на мира и ролята на жените в този процес. Днес смето отчаянието има повод за надежда. От Харватия съм. Така че ще споделя с вас преди всичко моя личен опит. Участвала съм в възстановяването след войната в Харватия. Знам какъв е и опитът на приятелите ми в целия регион. Когато избухна войната в Харватия, бяхме свидетели на насилие. Свидетели сме на насилие и сега. Живеем в бурни времена. Сега, както и преди 20-25 години, си задавам въпроса, може ли не насилието да надделее над насилието? Задавам си този въпрос като гражданка на Европа, но и като гражданка на Харватия, като човек, живеещ в региона на Западните Балкани, който е бил свидетел на насилие и война. Този въпрос не е нищо ново. Става дума по-скоро за един утвърждаващ принцип, на който се основава активното участие на жените в живота на обществото. Всички ние през 90-те търсехме ефикасни начини за изграждането на отношения, основаващи се на мир насред военния конфликт. Сега, над 20 години след края на този конфликт, въпросът продължава да е на дневен ред. Продължаваме да се питаме как може да се изградят отношения, основаващи се на мир. Европа, Европейският парламент и тяхната история за нас са източник на вдъхновение. Източник на вдъхновение за нас е мирният проект в Европейския съюз. В нашия регион ние се стремим действително да се приобщим към този проект. В търсене на мир имах честа да работя с много различни жени. Например, с жени, ангажиращи се в феминистки, природозащитнически мирни движения, както атеисти, така и вярващи. Работих с жени, използващи междурелигиозния диалог в работата си по реални проблеми, свързани с мира и справедливостта. Активизмът на тези жени е доста по-различен от много категоричните действия в името на мира на движения като Жените в черно, например. Тяхната работа е невидима, спонтанна, но е отрешаващо значение по отношение на възстановяването след военни конфликти по места. Освен това, научих и най-малко за ролята в рамките на мирния процес на учителите в училищата. Работих също така и с жени правозащитнички, жени работещи за мир, с жени работещи за установяването на мир в религиозни общности. Днес новото поколение жени участва все по-активно в борбата за политически каузи. Организира се в борбата срещу многото различни форми на насилие. Това въжи с особена сила за нашия регион поради военния конфликт от миналото. По време на войната и малко след нея, в региона, от който съм, войната толкова бързо доведе до разделение в обществата ни, че не беше възможно да се установи обща платформа, да се сформира движение за мир. Така че усилията ни за мир протичаха изолирано, но въпреки това успяхме да намерим възможност за открита комуникация. Успяхме да работим заедно, чрез създаването, например, на мрежи в целия регион. Продължават да се провеждат някои дейности на регионално равнище. Това са инициативи, които бяха подети от регионалната комисия за установяването на истината, за жертвите на военния конфликт. Но през цялото това време войната продължаваше да бушува. Не можахме значително да променим хода на събитията по време на конфликта. Но внесохме своя принос за установяването на мир, като по-голямата част от работещите в рамките на този процес бяха жени. Така допринесохме за установяването на ценности, на, кои, на базата на които може да се изгради демократично общество може да се надгради над усилията положени за мир в региона. Днес това наистина е необходимо. Наистина е необходимо да работим заедно, за да опазим европейския проект, основаващ се на мир и да постигнем напредък по него за да запазим мира в обществата си и да предотвратим избухването на конфликти в един традиционно нестабилен регион, какъвто е регионът на Косово, Босна, Херцеговина и Македония. Според мен днес положението в голяма степен е сравнимо с положението по време на войната и малко след прекратяването на военните действия. Мисля, че наистина се нуждаем от повод за надежда. Европа също трябва да работи по въпроса, не само в региона, но и в общо европейски план. Откъде черпя аз надежда? От една страна, повод за надежда ми дава положението в световен мащаб. Много ме радва, че в световен мащаб се признава необходимостта от изграждането на мирни общества като възможност за устойчиво развитие. Програмата на ОНЕ до 2030 година постановява, че не може да има устойчиво развитие без мир и че не може да има мир без устойчиво развитие. В член 4.7 от програмата се съдържа конкретен призив за работа в областта на образованието с цел устойчиво развитие, устойчив начин на живот, права на човека, равнопоставеност между половете и насърчаването на култура на мир и ненасилие. Наскоро Световната банка и доклад на ООН потвърдиха, че действията, предприяти по линия на образованието, економическото и социално развитие, правата на човека, равнопоставеността между половете, демократичното участие, разбирането и толерантността и международните мир и сигурност могат да допринесат за установяването на култура на мир. И нека тези действия се предприемат и на ниво общество. Имам и друг повод за надежда. Това са полуките, които си извлякох от войната. Аз бях една от основателките на Центъра за мир, ненасилие и права на човека в Осиек. Този център бе основан по време на войната в Харватия. Опитът ми показва, че е възможно да се установи мир насред военен конфликт. И тази полука, която съм си извлякла, мисля, че може да ни е полезна и в днешно време. Една малка група жени на времето започна да мисли по въпроса за това как може да се спре войната. Много скоро установихме, че това е отвъд възможностите ни. Тогава си зададохме друг въпрос. Какво общество бихме искали да изградим след войната. Обсъждахме този въпрос в продължение почти на два месеца. И стигнахме до извода, че искаме да изградим едно общество, което е по-устойчиво на насилието, което разполага с повече капацитет за уреждането на проблеми и справянето с несправедливостта чрез ненасилие. Освен това, квалифицирахме и устойчивия мир като едно динамично състояние на постоянно преосмисляне и подобряване на отношенията, така че да се основават на повече справедливост, взаимодействие и солидарност в економическата, социалната, политическата и културната сфера. Това бе нашето виждане за една култура на мира и нейното установяване. Към момента не го осъзнавахме, но по-важен бе фактът, че си зададохме въпроса как можем да проверим на практика това свое виждане в условията на военен конфликт. Оказа се, че то може да сработи при тези условия на базата на един основен принцип, а именно подпомагането на най-уязвимите борба и борбата срещу нарушенията на правата на човека по места. Освен това, заложихме и на откритата комуникация между цивилните от всички лагери с участието на институциите на местно самоуправление, местните общности и институциите. Още само две изречения. Много важно бе да си зададем въпроса не само какво можем да постигнем, но и как как да се справим с гнева, недоверието, с омразата и да установим един дух на солидарност, сътрудничество и доверие. Започнахме работа и две години по-късно мирният процес в нашия регион бе сред най-успешните. Мисля, че ние допринесохме за това на низово ниво. И на базата на този свой опит си питам какво е нашето виждане за бъдещето на Европа и на Западните Балкани. Питам се какво можем да предприемем днес и какво е нашето виждане за бъдещето, такова каквото би ни се искало да бъде. Доктор Кристина Бейдж, гостуващ лектор в London School of Economics and Political Science. Тя е автор и на проучването ролята на жените в мирните процеси. Благодаря на Комисията за жените, за, за поканата, за възможността, която ми се отдава да разгледаме въпроса за ролята на жените в е, изграждането на мира и прехода от въоръжен конфликт към мир. Е, вдъхновена съм от чутото до сега. Е, трябва да кажа, че моят път към мира започна от рождения ми ден. Всичките ми и, родителите, и дядо ми, е, фамилия, е, която от поколения е, е служила във въоръжените сили. Баща ми е днес тук като офицер от въоръжените сили на Съединените щати в оставка. Така че аз, аз от, от малка съм запозната с въпросите за войната и мира. А, тук имаме един проект, който е разпространен тук на ваше разположение проект на доклад, така че може да, да е, коментирате и, да ми подскажете е, какво трябва още да включим в него. За десетина минути ще се опитам да ви запозная с неговото съдържание. Три, три теми, е, които са извлечени пряко от доклада. Първо за обстановката, свързана с въоръжените конфликти в световен мащаб. На второ място програма за мир и сигурност и, и жените в нея и прехода към мир, конкретно в Руанда и в Сирия. Що се отнася до световната обстановка, знаем, че е, тя се влуши значително през последната през последните 10 години е, с, с, с дълбока несигурност, комплицираност на въоръжените конфликти, във все по-тясна връзка с световните предизвикателства, като изменението на климата и международната организирана престъпност. По данни, е, броят на въоръжените конфликти с участието на държави в света е, от 53 или е, е спаднал на 49 е, за е, няколко, за 10 години. Обратното може да се каже за въоръжените конфликти. Uh, According to the Stockholm International Peace Research Institute, 1.7 trillion Uh. 1,7 трилиона долара са били насочени за въоръжени конфликти и отбрана през 2018 година. Обемът на международните трансфери на въоръжения за периода 14-18 възлиза на 7,8% повече, отколкото за периода 9-13 и 23% повече от 2004 за 2000. Russia, France, Germany and China constituted the five largest САЩ и Китай са, са най-големите износители. На тях се пада 79% от общия обем на износа на, на въоръжения за периода 14-18 година. втората част на доклада а, имаме по резолюцията на 1325 на съвета за сигурност, програма за участието на е, жените в е, умиротворяване и търсене на сигурност. Това е един, един световен проект е, за участието на жените в тези процеси, основан на смисленото, значимото участие на жените в вземането на решения е, признавайки въздействието на, на, на жените в, е, върху общностите и особено за подрастващите. Е, апелира се към държавите да влагат средства в предотвратяването на конфликти и се подчертава колко е важно политиката, свързана с половото равенство, да стане магистрална за всички решаващи органи от тогава насам са приети 79 национални планове за действие. Процесът на изработване и приемане на един национален план за действие е, е важна възможност за налагане на отговорност и отчетност. Е, в страните, в които няма такива национални планове за действие, е, граждански неправителствени организации, като например в Турция, подемат инициативата, упражнявайки натиск върху правителството. Недостатъчно обаче се отчита въздействието на, на, на преварата във въоръжаването, на военно-промишления комплекс и неговата дейност върху жените. Германия, Франция са приели подобни глобални национални планове за действие, но също време те са водещи в света производители на оръжие. should find it difficult to engage in military interventions and export weapons to authoritarian and brutal regimes such as the Kingdom of Saudi Arabia. The third section of the report третия раздел на доклада е, е, обръща вниманието на ролята на жените в процеса на, на умиротворяване и преход. Преговорите могат да стигнат до примирие, до гаранции е, за поддържането на примирие, е, в значителна степен с участието на жените за възстановяване на, на социално-економическата дейност връщането на бежанците и така нататък. Успехът на формалните процеси е, за мир не стигат е, до, до траен е, успех обаче. Около половината от сключените споразумения оцеляват едва 5 години и не стигат до трайно урегулиране на конфликт. И всички действия по посредничество, от друга страна, с привличането на всички обществени слове и особено на жените, може да се стигне до трайно споразумение, което да оцелее е, поне две години и, и до 35% от случаите за повече от 15 години. При това обаче на жените все така се отказва активното участие. Към 2015 година жените са били едва 2% от посредниците, 5% от подписалите и 8% от преговарящите. Жените отдавна са лидери в своите общности. връзването на, свързването на процес на умиротворяване с формалните процеси в обществото са от съществено значение за постигането на успех. As official mediators, facilitators, negotiators, policymakers, and signatories, women can advocate Жените могат да се борят за различни а, а, аспекти, не само за мир, но също за здравеопазване, за обучение и да участват активно в миротворческия процес при вземането на решения. Жените често обръщат внимание върху насилието, когато липсват спазване на човешките права. Включването на жена, жените само заради самото включване не води до мирен процес. Трябва да се инвестира в включващи рамки а, и а, това ще доведе до по-справедливо представене на общността включването на всички а, слоеве от обществото, жени, а, възрастни хора и деца, ще се до, а, доведе до по-обективен процес. Много жени, които участват в протестни движения срещу правителствата, също а, трябва да се обърне на, а, внимание на тях и ще зак, а,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 след, като беше, след войната беше изготвена Конституция през 2013 година и там е заложено участие на жените с около 30%. Въпреки това, обаче, в, на най-високо политическо ниво женското участие все още е редуциране и жените не са достатъчно представени. Включването на жените в политиката се смята за едно от най-големите постижения по отношение на равенството на половете. През 2013 година на изборите и на следващите а, избори 2016 година а, 60% беше участие, обаче все още на обществени места е ограничено представенето на жените, свобода на словото, свобода на сдружаването практически са несъществуващи. По отношение на войната в Сирия, режима на Башар Арасад – през 2011 година се срина този режим и използва тактика, като например изчезване на цивилни граждани, мъчения и други. Повече от 6,6 милиона сирийци трябваше да е, напуснат страната резултатите от войната имаха огромно въздействие, особено върху децата и жените. Много жени се оказаха в трудна ситуация само за 24 часа, защото тяхните партньори са убити или се присъединяват към войстващи групи. Принудителното вътрешно разселване водят до съответно насилие и сексуална експлоатация. Много семейства бяха принудени да изпратят децата си на принудителен труд или момичетата да бъдат омъжени принудително много рано. Един доклад от 12 жени е като свидетелство и консултативния комитет търси консенсус по някои противоречиви въпроси. Те преговарят за безопасния преход и равнопоставено пренареждане на обществото. На местно ниво въпреки че много жени са изнасилвани и отвличани, те имат възможност да преговарят на местно ниво, да се предоставя храна, да се документира нарушението на правата на всички нива. Как се справяме с несправедливостта в такива ситуации, където има толкова воюващи страни? в дългосрочен план е, трябва да се е, създадат структури, които да отвластят жените, да им помогнат да се включат в едни мирни и справедливи общества. Much, Благодаря много на доктор Кристина Бейч и сега давам думата на депутатите Мария Нойче. Първо има думата. Благодаря ви. Много интересни бяха изложенията ви. Много ме развълнува онази част от изложенията ви посветена на Западна Сахара. Наскоро тук в парламента обсъждахме търговското споразумение с Западна Сахара и по-точно с Марокко. Това споразумение бе сключено, въпреки че бе ясно, че не е имало достатъчно участие на местното население, нито на мъжете, нито на жените. Имам въпрос към експертката, изказала се за Западна Сахара участието в мирни времена, в процеси, свързани с споразумения за свободна търговия или процеси, имащи отношение към работата на международната общност. Може ли този акцент да бъде поставен, например, когато се провеждат обучения? Тук в Европейския парламент, когато се говори за търговския аспект, не се говори за потребностите на местното население и по-конкретно на жените в Западна Сахара. Как може да се месим в толкова сложни процеси, като мирните процеси, имам предвид жените, при положение, че не се гарантира участието им в толкова основни процеси, като преговорите за сключването на търговски споразумения? Има ли, провеждат ли се обучения по въпрос, тъй като не може да се направи сравнение между двата вида процеси? Много благодаря. Дилян Бурзанбон има думата сега. Много благодаря. Госпожо председател, уважаеми гости, искам да благодаря за това, че се присъединихте към нас днес и споделихте, споделихте вашето познание с нас. Всичко, което чух днес, беше много емоционално. Симпатизирам ви. Аз идвам от една част в Европа, където неодавна имаше война. И много от нещата, които чух, са неща, които е, хрватската общност е преживяла. Ето защо толкова емоционално преживявам тази дискусия. Около 20 години изминаха от войната, но ние винаги споменаваме това. Е, истината и справедливостта са нашите лайтфуд мотиви, защото много от жертвите не чуха истината, нито видяха справедлив процес. Бях докладчик за парламента на една, за една резолюция за Западните Балкани. Комитета прие преди известно време тази резолюция не много отдавна, но все още не е включена в дневния ред за пленарната среща. Така че се страхувам се, че в крайна сметка тази резолюция може би няма да бъде прията в рамките на този мандат. Това ще бъде жалко. Защото в някои страни, може би бъдещи членки на Европейския съюз, те в момента се намират на друго ниво на достъп до европейското право и планиране на своето участие в Европейския съюз. Трябва да помислим за тези страни и за начините, по които можем да им помогнем, защото техните граждани са преживели войните, видяли са какви са последствията на войната и трябва да им помогнем да преодолеят препятствията пред които са изправени и да им помогнем да си организират обществата, е, за да могат те да се присъединят към Европейския съюз. Ще се възползвам от това, че съм взела думата, за да ви кажа нещо повече, защото това ще ви даде а, е, поглед върху обществата, които са преживели война, а, е, това е част от информацията на доклада. Говори си за процеса на стабилизиране, управление на конфликтите, ролята на жените и прилагането на резолюциите на съвета за сигурност на ООН за включването на жените. Доклада изключително подчертава участието на жените в вземането на решения. Какво означава това? Това означава, че жените трябва да участват и да бъдат представени в местните съвети, местните парламенти, там където се вземат решения. Има конкретни теми, които засягат жените, особено в страни, където е имало война, където ситуацията е трудна. Жените са първата жертва на войната, те са жертва на изнасилвания и други жените трябва да бъдат включени в процеса на вземане на решения, за да не бъдат тези решения вземане само от мъже, които засягат и жените. Но разбира се, не искаме а, да правим някои теми ексклюзивно а, дамски. А, жените жертви трябва да имат достъп до правосъдие. Има специфични обстоятелства понякога, за които сме споменали в доклада. В Босния и Херцеговина на жените им липсват механизми, за да подобрят своята позиция. Независимо дали те са жертви на войната или жертви на изнасилване. Към момента заклеймяването и стигматизирането не е преодоляно и в Босна и Херцеговина трябва да има правен механизъм, който да помогне на жените, които са жертва на насилие и на войната. Ние не искаме това е да част от цялостното законодателство, където съдията може да си тълкува това законодателство както си иска. Ние искаме специфично законодателство за тези жени, жертви на война. В Сърбия диалога между Босна и Херцеговина и Сърбия. Беше е, насърчавана, защото все още съществува политически конфликт между тези две страни. Искаме там да участват жените. По отношение на Македония и Черна кора. нямаме достатъчно неправителствени организации, които да се участват в процеса на вземане на решение. Във всички страни на Балканите липсва финансиране за организации от гражданското общество. Това трябва сериозно да бъде разкритикувано, защото неправителствени организации са тези, които се занимават с тези въпроси, особено в войните, страните преживели войни. войни неправителствените организации могат много да допринесат. Госпожа Дейвис подчерта значението на образованието и обучението. На Западните Балкани, за нещастие, виждаме училища, които са етнически разделени. Това е, е много жалко. Това е обстоятелство, което възпрепятства мирния процес. Ако, ако сред децата има предразсъдъци, тук тогава е много трудно дори да обсъждаме а, мирния процес и децата не могат да съществуват мирно заедно. Да, действително, образованието е ключово за, процеса, за прогреса на Западните Балкани. Аз съм от Харватия. Харватия не е част от Западните Балкани, но Харватия споделя някои аспекти с тези страни в този регион. Както казах в началото, Харватия преживя войната и ние все още работим на, а, над миротворческия процес много граждани в Република Харватия не са открили своите любими хора, не са видели справедливост и все още чакат истината. Това не е удовлетворителна а, а, ситуация и за това искам да призова а, координаторите и всички останали да се приеме този доклад преди края на мандата. Това е много важен документ за Западните Балкани, защото той ще послужи като стимул за правителствата да направят нещо, да се опитат поне частично да решат този проблем. Много ви благодаря. И сега госпожа Джули Уърт. Имате максимум 2-3 минути, защото след това искам да дам думата на експертите, за да могат да отговорят. Ah, Ще се опитам да бъда бърза. Имам много неща, които искам да кажа. Първо, оценявам това изслушване и извинявам се, че има толкова малко присъстване, но, но все пак съм горда с моето политическо семейство, защото ние присъстваме а, доста активно а, и всичко, което правим за властяването на жените и права на жените. Uh, <laughs> it's an important point to make. по отношение Международната лига за жените. И имам много приятелки в тази организация и те споделят, че има все повече млади жени, които се присъединяват към организацията и това води до а, промени. Организацията се трансформира, присъствието на организацията в социалните медии. И това е просто, исках да спомена за ролята на младите жени. И освен това, присъствието на жените на по-широко демографско ниво какво при жените, които присъстват, няма много млади жени, има много малко мъже. Мисля, че би било хубаво, освен нашата американска приятелка, да има и други млади жени, за да чуят за какво, какво защитавате. Моят опит. А, аз съм в делегацията, която работи по Босна и Херцеговина и съм прекарала доста време в Западните Балкани. Хората, които управляват мирния процес, са тези, които са водили войната. Мъжете все още са в силна позиция, те все още са а, отговорни, те са тези, които вземат решение и а, командват. А, те няма лесно да дадат властта за нас, социал-демократите, за нашата група, дори в нашето семейство, ние трябва да се борим, за да заемем нашата позиция и да отстояваме. Знам, че има някои страни, може би Ана ще каже повече, знам, че от Швеция има такъв модел на силни феминистки, които са политици. И те определят програмата и се надяваме да имаме феминистка политика и да има много повече жени, които имат важна роля и по-малко войни. Вашето изследване за Сирия. Вие говорихте за ролята за ролята на тези хора, които са борци, но там а, има и жени, които участват в изграждането на обществото. Това показва, че ако жените са отговорни, то тогава ще има друго общество. Дори в време на война те се опитват да изградят общество. Много е жалко, че вие всъщност не споменахте това, но аз бях там, присъствах миналия, мен, миналия месец май в Аджав. И бих ви посъветвала да включите това във вашия доклад. Не говорете за жените само като за порци. Кажете, разкажете какво правят те и след това Лели Гувен. Е, тя не е днес тук, тя е в, участва в гладна стачка, защото мирният процес не продължава. Е, кюрткото общество е, има модел, който иска да следва, имат своя програма, но те са възпирани в този процес. Това което Илиан каза е много важно за мен, също за образованието. За да имаме добро образование, това също означава да изградим граждански модел, образование, сексуално образование, гражданско образование. Трябва да говорим за тези неща на децата и има възможности. Програмата Еразъм Плюс е чудесна възможност да овластим младите хора да научат те неща за Европа, за това, че Европа е мирен процес и всеки има а, с, с, своя грам отговорност в този миротворчески процес. И в рамките на следващия мандат е, по отношение на рамката за образование – ние искаме а, да стане ясно за всички, които участват в образователни про, а, проекти, че Европа е мирен проект. И чудя се колко от вас знаят, че Брюксел беше даден като се е ангажирал към мира. Когато аз дойдох тук, никой не ми каза, за този ангажимент на Брюксел към мира. Аз самата съм активистка в моя регион, се опитвам да възродя този интерес и мисля, че вие също можете да направите същото, да се присъедините към местни активисти, да се присъедините към следващите депутати в следващия мандат. Много ви благодаря. Ačiū, Žiulivor, да aš си и парламента на narius. Благодаря на Джули Уорд. Обръщам се сега към всички колеги депутати. Има ли други желащи да се изкажат? Ако няма, ще дам думата на нашите гости, за да вземат отношение по казаното. Госпожо Магалян, Имате между 2 и 3 минути на човек, тъй като времето за това изслушване изтича. Е, Благодаря за въпросите за Западна Сахара. Това е един от забравените конфликти от 75-та година насад. Хората живеят в лагери в Тиндуф, а другите живеят в страна която не признава техните, тяхното право на самоопределение. Западна Сахара има право на самоопределение, защото тази територия все още е под колониална власт. Важното в тази ситуация, че група млади жени от Западна Сахара, между другото, възрастта също е дискриминационен фактор. Нека да включим младите, но не ни изхвърляйте тези, които сме по-стари. И тези млади жени от Сахара е, основно учат в Испания и те осъзнават каква е ситуацията на жените от двете страни на стената и се опитват да проведат диалог, който да доведе до а, мирно решение, до диалог на ООН и конфликтът е доста сложен, има економически интереси, а, в, а, производство на петрол, а, фосфати и след това и интересите на Франция, Испания, Марокко, Алжир, въпроси като тероризма, които са свързани с преговорите с Марокко и е, има млади жени от Западна Сахара, които не виждат бъдеще и настояще и затова са склонни да хванат оръжието и е, надеждата на тези жени е да бъдат подкрепени и е, също да има подкрепа между тези жени и е, жените от Марокко, за да може те да работят съвместно в продължение много дълго време се смяташе в арабския свят, жените от Западна Сахара са най-напреднали. Но тези жени живеят в племенен режим, те са подчинени на ситуация, която е специфична и Същевременно обаче защитават самоопределението и трябва да се каже, че те не са против самоопределението, а искат да добавят проблемите на жените и правото на жените, правото да имат професия, да влизат и да излизат от къщата, да не живеят под югото на шарията, както е в Западна Сахара. Е, и действително в нашата организация Уил все още влизат а, е, млади жени. Това е много стара организация, но в Африка има много групи жени и национални секции. Йой са нашата председателка от Нигерия, това са по-млади жени и а, е, ние с удоволствие работим с тях. Благодаря ви. Uh, Благодаря ви. Два кратки коментара. Първият е по-общ. Става дума за споразумението за свободна търговия с Западна Сахара. Всички външни действия на Европейския съюз трябва да се основават на надежден анализ на конфликтите и тяхното въздействие върху населението, на която и да е страна. Един такъв надежден анализ трябва да предвижда участието на гражданското общество не само на по-висшите класи на обществото. Освен това, трябва да съдържа и надежден анализ, отчитащ фактора пол. Отново трябва да се вземе предвид въздействието на търговските споразумения не само върху най-висшите класи в обществото, живеещи в градовете, а върху по-широките прослойки. И ако Европейският съюз поне не иска да нанася вреди, то не бива да предприема каквито и да било външни действия без един такъв предварителен анализ. Показаното от госпожа Лорд, напълно съм съгласна с вас. Онова, за което говорихте, е отрешаващо значение за участието, а за целите на участието е необходимо планиране колеги, които организираха посещението на жени посреднички в Брюксел, работиха в продължение на месеци преди това. Трябваше да се подадат, освен всичко останало, и молби за визи, които не винаги бяха одобрявани. За нас би било удоволствие да ви свържем с определени хора, които евентуално биха желали да участват във ваши прояви. Но за целта трябва да отделите много средства и време. Това е трагизмът на подобни изслушвания. Знам колко е важна ролята на Европейския парламент и на вашата комисия, що се отнася до придаването на повече видимост на жените, но за целта ще трябва да инвестирате много средства и време и щателно да планирате. Върху три момента ще се спра. Показаното от Линда за предизвикателствата, свързани с представителството. Ще направим всичко възможно, за да ви свържем с жени, които работят често при много трудни условия. Има проблеми, свързани с представителството, обаче и в по-широк контекст. Радвам се, че се признават многото различни роли, които могат да изиграят жените по отношение на мирните процеси и при вземането на решения и в други области. Жените се поставят под общ знаменател. Смята се, те да са, че те ще са на едно и също мнение – във връзка с мирните процеси и военните конфликти. Трябва да загърбим тази гледна точка. Трябва да гледаме на жените като на действащи лица в политиката. Второ, съгласна съм с вас за необходимостта от работа в дългосрочен план, от политическо овластяване, от работа в економическата сфера и други. Вашата комисия работи именно във всички тези области. На трето място, възможно е Европейският съюз да изиграе водеща роля, като застане твърдо зад ценностите си и гарантира необходимото финансиране. Всички ви, ние сме готови да си сътрудничим с вас. Благодаря. По много важния въпрос за образованието. За да се установи мир и култура на мир, овластяването е от решаващо значение. Трябва да се извършва просветна дейност, за да не се допуска насилие, както и за да се осъществява ненасилствен преход след конфликти. Подобни просветни дейности трябва да са достъпни за всички. Жени, деца, учители и преподаватели. Това въжи за цяла Европа и най-вече за Западните Балкани. Друга възможност за овластяването с цел установяване на отношения, основаващи се на мир, са междуличностните контакти отвъд граници. Например, в рамките на програмата Еразъм. Регионът на Западните Балкани обаче не е в Европейския съюз. Затова там трябва много по-активно да се работи за възможности за обмени между личностни контакти. На жените може да се падне много важна роля в това отношение. Трето, не бива да забравяме, че жените трябва да разполагат с достатъчни финансови ресурси за целта. Финансирането трябва да се увеличи в сравнение с настоящия си размер. Uh, за войната в е, Сирия има противоречащи послания, които различните въоръжени групи отправят по отношение на половото участие. Има, има прочим, участие на жени и, и, в, и в военни единици е, е, но във всеки случай участието на жените за гарантиране на мира, за, за посредничество в никакъв случай не е популяризирано в достатъчна степен. И, и що се отнася до финансирането от страна на Европейския съюз, от страна на Запада. Трябва да внимаваме да не, да не се стига до, до финансиране на, на статуквото и, и, и да не се насочат толкова средства към традиционните въпроси за сигурността, а по-скоро към изграждането на обществото като цяло. Благодаря. Председателката, благодаря на всички взели участие в днешното изслушване. Благодаря на всички наши експерти, на членовете на нашата комисия. Днес имахме поредна възможност да се уверим в важната роля на, на жените е, в процесите на умиротворяване. Решенията, които се вземат и тук в Европейския парламент и в националните събрания, следва да отразяват този, този дух. Мандата на Европейския парламент се изтича и както каза тук колегата, нямаме време за губене. Следва да бъдем едини и прочим да направим така, че въпросът да бъде включен на дневния ред на последната пленарна сесия на парламента през месец април. Желая успех на всички и надявам се до нови срещи. Колегос, mes tęsėme mūsų posėdį. Колеги, да продължим. Моля, заемете местата си. Пета точка от дневния ред. Кюрската правозащитничка Лейла Гювен. В началото, помните, аз казах, че нейното здраве е твърде влошено, поради това, че тя е в гладна стачка от няколко месеца и, и не може да се включи в нашето заседание. Ще я представя госпожа Серпил Кемалбей. Тя ще говори от името на госпожа Гювен. Yorum İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay. Hi dear friends. Уважаеми приятели, приветствам ви с своя революционен поздрав. Аз съм Серпил Камал Бей. Аз съм депутат от провинция Исмаил. Благодаря на е, Постоянната комисия на парламента за жените за отправената към нас покана. Ние е, скоро тези дни е, произведохме местни общински избори в Турция и аз дойдох тук на, на крилете на този нов вятър Както навсякъде по света, авторитаризма навдига глава и Турция не прави изключение. Но жените, е, ние се борим срещу авторитарното управление и се опитваме да отвърнем на удара. bu konuda özellikle Kürt sorunundaki çözülmeme, e, tıkanma e, son dönemde e, savaşın ve militarizmin artmasında önemli bir etken oldu. The most important thing is... Най-важното за нас днес в Турция е, е първо е, положението на жените и на второ място кюрдския проблем. Кюрдския проблем не намира своето решение и, и поради това, за съжаление, не можем да направим поредната стъпка напред към демократизация и напредък в нашата страна, в Турция. En önde de Leyla Güven, Hakkari milletvekilimiz e, duruyor. Women are leading uh, for the struggle and Leyla is Жените са водещи в тази битка и, и Лейла е една от нашите водачи. за да гарантираме мира е, в Турция, е, следва да се борим срещу изолираността, в която се намира господин Оджалан, е, който е особено важен фактор за решаване на кюртския въпрос. Както знаете, Лела Гювен започна гладна стачка и днес е 146-я ден от тази стачка. И други, не само тя, лишени от свобода в Турция са в гладна стачка. Вероятно, сигурна съм, сте чули за това, както и навсякъде другаде по света.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 посланията на душата. И затова ви е изпратила едно писмо. Тя ви прегръща и изпраща сърдечните си поздрави, цялата си обич към всички посестри ми от Европейския парламент и сега ще ви прочета нейното писмо. Скъпи жени, както знаете, аз и хиляди други сме в гладна стачка. Вероятно, трудно разбирате нашите действия. Е, вие сигурно може да заявите, така бихте казали вие, е, претенциите си и по друг начин. Защо като вредите на собственото си тяло? Е, може да сте сигурни, че ние направихме всичко възможно да е, сложим край на изолираното положение, в което се нарича господин Джалан, но никой не ни чу. В страната, в която живеем, е, няма свобода на изразяване на мнение. Можем само да протестираме. По тази причина стотици, хиляди са в затвора. Е, хвърлят ни зад решетките по подправени обвинения, като например е, желанието ни да се прекрати е, строгият тъмничен режим е, в затворите, да се осигури демократична автономия на Кюрдистан. Но, но никой не ни чува и аз като демократично избран представител на народа, аз нямах друга възможност, освен да започна гладна стачка. Смятам, че в 21 век парламентаристи, политици, жени, младежи е, гладуват е, напълно съзнателно, за да накарат света, международната общност да ги чуе. Скъпи приятели, аз обичам живота, но не без свобода, не без равенство. Вие ще заседавате днес и аз приветствам е, вашето заседание. Благодаря ви за поканата, която ми отправихте. Щеше ми се да разговарям лично с вас, но влошеното ми здраве ме възпрепятства. Духът ми е висок, но трудно мога да се справям с ежедневието без помощта на дъщеря си и на своите приятели. Когато започнах гладната стачка, знаех, че фашистското управление на ЕКП няма лесно да бъде сломено. По тази причина аз съм готова за всеки изход. Смятам, че тъкмо както Боби Санц, избран за депутат от ирландския народ, когато той също е хвърлен за трешетките, бих могла да отдам живота си в името на своите съграждани. Както казах, днес се навършва 146-я ден от моята гладна стачка и вие, е, скъпи жени, е, се вслушахте е, в гласа ми. Жените от целия свят е, изразиха солидарността си с мен, е, която за мен е важна и ме крепи от ден на ден. Но за да оцелеем, за да оживеем всички, е, ни е нужен един по-силен глас. Нашите законни искания не се изпълняват и от затворите започват да излизат катафалки. Нашите другари жертват живота си, е, за да привлекат вниманието на международната общност към нашата съдба. Аз съм убедена, че доколкото правителството на АКП действа в пълен разрез с международните договори, е, които е подписало, е, то не може да не черпи кораж и от мълчанието на Европейския съюз. Скъпи жени, ние е, заедно се борим срещу несправедливостта, срещу злото, наследено от една патриархална система. Е, можем да създадем един мирен свят, в който се зачитат за всеки го правата на човек. Можем да поемем и понесем високо штафетата, е, флага, който ни предадоха Клара Цеткин, Роза, Люксембург и други по света. Смятам, че това е възможно. Един нов, по-добър свят е възможен и той ще бъде дело на жените. Поздравявам ви с вяра и надежда. Лейла и Гювен, демократичен съпредседател на, на Демократичния конгрес, член на Турския парламент. Сърдечна благодарност ви отправям, госпожи, е, на вас, както и на Лейла Гювен е, за борбата и саможертвата. Бих е, помолила сега, ако желаят колегите депутатки да се изкажат. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря преди всичко на цялата ни комисия. за това, че покани Лейла Гювен за участие в днешното ни заседание. Благодаря за това, че дадохме възможност на Лейла физически да присъства на заседанието ни. Лейла Гювен е в главна стачка от 8 ноември 2018 година насам. Повод е строгият тъмничен режим, приложен към господин е, Чалан. Заедно с нея стъчкуват и други представители на кюртската общност. Заедно с е, Малин Бърк разговаряхме с тях в е, Страсбург. Всички искат Европа да застане на силна позиция да предприеме действия не само по отношение на задържането в изолация на господин Ачалан, но и по отношение на постоянните нарушения на правата на човека в Турция. Според мен, нашата комисия сега в края на мандата трябва да се натовари с тази задача. Трябва да го направим, тъй като, както съм казвала неведнъж, За мен е важна каузата на кюрдите, важна и каузата на жените от кюрдската общност. Те представляват каузата на всички жени по света. Трябва да работим за политически каузи, като заложим на силата на жените, жените, които се борят срещу Даеш. Дължим това на кюрдските жени – трябва да надигнем ние глас от името на Лейла Гювен, тъй като нейният глас сега е заглушен. През едните два месеца ще сме в режим на предизборна кампания, ще сме много често в държавите членки, така че можем да се натоварим с тази задача. Благодаря на Лейла и на жените Кюрди. Госпожа Бьорки има думата. Е, сърдечно благодаря на нашите приятели е, за това, че са тук а, е, с нас. Предайте нашите сърдечни поздрави на Лейла Гювен. Тя е една силна жена, политик, натъкваща се на, на тежки препятствия, стремяща се да ги е, преодолее в борба за демокрацията, но и, и за мира е, против авторитарно, антидемократично е, управление, оглавяваното от Ердоган. Когато, така съм чувала от нея, когато човек е пред лицето на фашизма, той не може да не действа в Турция вече няма е, възможност за, за публични протести, за, за демонстрации. Е, е, средствата за осведомяване са в ръцете на властта и наистина на борещите се за свобода и демокрация остава твърде, твърде малко. Какво ние, следователно, бихме могли да направим? Изключително важно е всички, които са правозащитници и защитници на демокрацията и правата на човека в Турция, не следват да знаят, че ние сме готови да застанем рамо до рамо с тях. И тук не става дума само за Лейла, както казвате и вие. Става въпрос за, за хиляди е, хвърлени в затвора е, за политическите си убеждения, е, чието живот е заплашен. Е, ние, ние сме за демократична Турция, демократична Европа, и за това ми се ще да ви чуя. Какво, какво да направим ние? Е, Европейския парламент, но ние като членове на парламента имаме контакти и с правителствата на своите държави, така че моля да, да ни посъветвате и да отправите отново най-сърдечните си ни благопожелания към Лейла. Джури Уорд, ще бъда е, много кратка. Аз е, мога да кажа, че вече имам много добри установени контакти с кюрдските жени. Е, през месец януари е, посетих на място е, в опит да се намесим и поискахме да, да, да свиждане с Лейла Гювен. Не ни дадоха това разрешение, но тя бе освободена няколко дена по-късно. И аз мисля, ние ние можем да осъществяваме такава намеса и ако сме всички заедно, ако наистина действаме заедно и, и говорим с един глас, можем да постигнем нещо. Много е значителен фактът, че поне вие сте днес тук, че сте е, в тази зала. Понеже понеже твърде често въпросите, с които вие занимавате обществото, някак си отпадат от дневния ред, понеже били прекалено сложни, прекалено неразрешими. Аз се гордея с това, че, че днес можем да водим този разговор, че Европейският парламент е, е мястото, в което за, заседава е, Народния трибунал и заклейми е, режима на Турция в отношението му към кюрдите. Нещо, което много държави в Европа, много правителства на държави членки не биха сторили. Е, и, и ние можем и, и, все, и все още сме рамо до рамо с вас. Е, критикувайки Европейския съюз, но и отдавайки му дължимото за трибуната, която представя Европейския съюз за за защита на правата на човека. Понякога е, възниква известно объркване. Е, е, им, има го Европейският съюз, има го и съветът на Европа. Това са все пак различни неща. Ние тук, Европейския съюз, парламентът на Европейския съюз, сме готови да застанем рамо до рамо с вас и да да ви помогнем. Така че нека, нека продължим съвместните си усилия. Аз защитавах и Лейла Балик, която, която бе хвърлена в затвора. И има такива проекти възможни за, за побратимяване, за размяна на кореспонденция, за изпращане на поздравителни картички, ако искате. Ние в край на краща сме е, избрани народни представители. Е, е, и вие, и ние. И, и не, не можем да не си подадем ръка. Благодаря. Моля ви сега вие да отвърнете.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 Thank you very much for your... Благодаря ви за изказванията, за добрите думи, за възможността, която отново ни се отдава да споделим с вас мислите на Лейла, да бъдем нейн глас тук. Много, много неща можем да направим заедно Знаете, Маргарет Олан, е, е, е, юрист, изтъкнат и, и, и писател, е известна в Великобритания. Днес започна гладна стачка в Лондон в солидарност с стъчкуващите по света. А да не забравяме, че тя е 85 годишна. Европа demokrasi güçlerinin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 ve e, her koldan dayanışmanın büyütülmesi, Leyla'nın sesinin yükseltilmesi e, sorunlara bir nebze olsun e, çare olacaktır diye düşünüyorum. We know there is always um... Знаете, че винаги има връзка между европейските официални представители и официалните представители на Турция. И, и в тези контакти може да се упражнява натиск, но и чрез натиска, упражняван от неправителствени организации. Може да изпратите делегация специална, която да направи свиждане с Лейла. Това, това би, би било нещо много важно да, да посетите други лишени от свобода, да е, видите условията, при които са е, задържани и може да се, да се обаждате, да, да апелирате е, за предотвратяване на, на смъртните случаи в затворите. Може би знаете, седмина е, кюртски младежи се самоубиха в затвора в знак на протест. Е, много, много посегателства срещу демокрацията е, е, има в Турция. Сигурно знаете за тях и, и сигурна съм, може да, да направите нещо, за да ги преустановите. Изтича ни времето, доколкото разбирам. Е, може да, да, да пишете, да упражнявате натиск върху СПТ, е, върху управляващия режим. Това е нашата молба. Ние подкрепяме Лейла и цялата кюртска общност в борбата и за свобода. Kolegos, mes tęsėme yra Колеги, шеста точка от дневния ред посещение в Испания. Приемане на доклада отчет от посещението. Няма забележки, следователно Докладът се приема. Диалога с невероятным... Седма точка от дневния ред. Диалог с неправителствени организации относно форми на дискриминация. Тук ще поразменим мнения, е, да изчакаме представителите на неправителствените организации да заемат местата си. Kolegos, dabar žodį e, e, suteiksiu e, European Network Against Racism pareigūnai парегуне, политикос и стратегиос клауд. Така, колеги, е, бих искал да дам думата на е, представителя на Европейската мрежа срещу расизма, госпожа Изабела Михалаш. Благодаря ви, благодаря ви за поканата която ни отправихте да говорим днес пред вас за смесената дискриминация. За съжаление, колегата от Фундация Отворено общество бе принудена да си тръгне. Знаете, жените имат и семейни задължения, трябваше да прибере децата от детската градина. Помоли ме е, в своето изложение да включи и онова, което възнамеряваше тя е, да ви каже. Е, надявам се е, да свърша добра работа. Тя ще да ви занимае с празнотите в европейското законодателство. Аз ще говоря за формулираната политика. Да видим какво разбираме ние под смесена дискриминация. Е, става въпрос за една множествена е, дискриминация, едновременно по няколко причини. Полова принадлежност, расова, възрастова принадлежност, вероисповедание и така нататък. И, и фактически как се кръстосват, така също бихме могли да я наречем тази кръстоса на дискриминация, различните нейни форми е, проявяващи се в, в различни ситуации по, по повод на полова принадлежност, религиозна принадлежност, социално положение. Например, имаме непредставеност на жените от малцинствата в обществения живот, което се съчетава с неравното заплащане, с дискриминационно отношение по расов или е, белек сексуална ориентация. E на пазара на труда в Европейския съюз дискриминацията и по-широката социална маргинализация е, много свързани с полова и сексуална и миграционна принадлежност, е, водят до това, че много е, жени от е, малцинствата, от е, цветнокожите малцинства, ромите, аз самата съм от ромски происход, не успяват да намерят подходяща заетост, стигат до заетост, която е нередовна, рискова, ниско заплатена и носеща допълнителна опасност от злоупотреба и тормоз. Сега, да, да ви да разкрия малко по-подробно на основата на един пример е, тази проблематика за кръстосаната или смесената дискриминация. Казуса е от е, Съединените щати, известен казус. Става въпрос за е, уволнени от General Motors работнички от чернокожото малцинство. Това според Върховния съд на Съединените щати обаче не представило дискриминация, е, тъй като е, на други жени не са били уволнени, е, заетостта на чернокожите мъже не е била прекратена и постановлението фактически не признава нито полова, нито расова дискриминация. Какво имаме в Европейския съюз? За съжаление, в Европейския съюз нямаме някаква нормативна уредба за смесената дискриминация. Тя не е изрично забранена, макар че от гледна точка на правата на жените се посочва така наречената множествена дискриминация. Но това намираме в преамбюли към нормативни актове, които нямат правна сила да вземем недискрими... акта за недискриминация на, на шест основания, забраната на половата дискриминация в директивата за заетостта и самостоятелната заетост в директивата за доставка на стоки и услуги по въпроси за е, отглеждането на деца, майчинство и бащинство, Um, дискриминация по сексуална ориентация, възраст и така нататък. Кръстосаната дискриминация не е изрично забранена в европейското законодателство Единствените разпоредби гласят следното. При изпълнението на принципа на равно третиране, Европейския съюз следва да се стреми към изкореняване на равенството и утвърждаване на половото равенство, особено преди това, че жените нерядко са жертва на множествена дискриминация. Но отново казвам, това е преамбил без задължителна сила. Признава се множествената дискриминация, но не и кръстосаната дискриминация, и при това без легални определения на което и да било от тези понятия. Друго едно препятствие пред признаването на смесената дискриминация в европейското законодателство е неравната защита на равенството. Например, би било противозаконно да се откаже е, да наеме жилище на мюсюлманка от Северна Африка по причина етнически происход, но не и по причина е, е, религиозна принадлежност, защото расовата дискриминация е забранена по повод на е, покупко-продажбата на стоки и услуги, докато забраната на религиозната дискриминация е прогласена единствено по повод на заетостта. Както знаете, готви се нова хоризонтална директива. През 2008 година, прочим, тя още бе предложена от комисията, но все още не е приета, тъй като изисква единодушно приемане от държавите членки. И въпреки, че отсъства е, политическо съгласие между държавите членки, през юни 2017 година в резултат от преговори в съвета е, под председателството на Малта е, се повдигна въпроса за смесената дискриминация. Парламентът със своите специализирани комисии подкрепи промяната, взе положително становище относно необходимостта чрез вторично европейско законодателство да бъде забранена тази смесена или кръстосана дискриминация и това представя възможност. Ам, значи, Въпросът за смесената дискриминация проявява несъвършенствата на самото антидискриминационно законодателство, което насочва вниманието на едно единствено основание във всеки отделен случай. Тоест, хората имат или сексуална, или етническа, е, или религиозна принадлежност, но не всички едновременно. На второ място е, се допуска, че всяко лице с определена принадлежност, от определена група е едно и също на всички останали. Е, игнорират се властовите отношения. Е, трябва да, да, не, да не забравяме, че дискриминацията не е симетрично отношение. То е отношение на господство. И, например, е, е, забранено е от нормативната уредба дискриминацията и господството е, по причина цвят на кожата, но, но не и по причина пол. Да не говорим, че в някои страни малцинствата са мнозинства в други страни. И тези властови отношения са крайно комплицирани и не биха могли да бъдат уредени от един единствен модел на принадлежност. Че проблемът е как да, да, бъде придадена осезаемост на проблема. На лицата, които са в много, множествено, многостранно неравностойно положение. Онези, срещу които се дискриминира, не са еднакви. Те не, те не са засегнати по един и същи начин от дискриминацията. Да не говорим за иерархичната организация на самите дискриминирани групи. Касти се стига до множествена маргинализация, дискриминация, до пораждането на допълнителни препятствия пред социална ре, ре, е, е, реализация поради съчетания ефект – И ако се осъзнае всичко това, и, и, и нормативната уредба, и политиката биха били по-целенасочени и, и по-ефикасни. Но би се стигнало и до повишаване на духа на, на солидарност. Имайки предвид, че дискриминацията има много проявления, които следва да бъдат обект на целенасочена политика, бихме могли да постигнем повече, да, да надхвърлим рамките на представата за равенство, което се крепи на тъждеството между така или иначе еднаквите. Равенството следва да се крепи на четири измерения да се преодолее неравностойното положение, да се преодолее стигматизацията и предубеждението, да се даде глас на жертвите на дискриминация и да се отчитат спецификата на дискриминационните отношения. Нуждаем се от по-голяма чувствителност към начина по който кръстосаната дискриминация влияе върху обектите и в различни обстоятелства. И необходими са мерки за преодоляване на дискриминацията, най-вече срещу най-уязвимите. И държавите членки следва да направят преглед на е, политиката си от тази гледна точка, от гледна точка на смесената дискриминация. Да се допитат до засегнатите групи и до експерти. Това е от съществено значение за успех кръстосаната дискриминация би следвало да бъде в основата и на националните планове за борба с расизма и дискриминацията. Така, например, шведския план за действие срещу расизма отбелязва, че за постигането на равенство от съществено значение е тя политиката да бъде интегрирана и комплексна. Също време да се обърнем, да обърнем внимание на информационното обезпечаване на този процес. В Европа просто не се събира достатъчно подробна информация за оценка положението на дискриминираните групи. Необходимо е, е също така да, да погледнем действащите директиви. Има пет годишен доклад, поредният трябва да излезе през 2020 година по директивата за заетостта. Да се направи така, че този доклад да съдържа подробна информация за е, установяването и преодоляването на кръстосаната дискриминация по расова, е, етническа, религиозна принадлежност. Необходима е активна политика на приобщаване, основана на анализ на кръстосаната дискриминация по всичките нейни причини. И поглеждайки към вас, е, смятам като членове на парламента би следвало да помислите за приемането на една резолюция за кръстосаната дискриминация. Е, това би стимулирало всички заинтересовани страни в Европейския съюз да обърнат внимание на въпрос. Така че към днешна дата въпросът е такъв. Готови ли сте да поемете предизвикателството? Благодаря ви. Опитах се да съчетая и аз двете изложения. Надявам се, че не съм внесла допълнително объркване. Благодаря. Да, смятам, че успешно се справихте с задачата, казва председателката. Кой желая? И сега, кой, кой иска да вземе думата? Uh, thank you very much. Много благодаря. В нашата комисия и от левицата работим по комплексната дискриминация. Как различните групи хора са жертва на тази дискриминация. За това, че се радвам, че вие дойдохте, за да ни представите вашата работа и вашата гледна точка. Тази комисия се занимава много често с е, този въпрос, както и Либе, между другото. Но а, е, проблемът е, че не стигнахме до същината на проблема а, е, и за това е по-удачно в бъдеще да си задаваме по-конкретни въпроси, например, какви точно са аспектите на дискриминация на различните жени, които, например, бягат или имат някакво увреждане. Работили сме от различни гледни точки, които ни се струваше, че липсваха до сега. Но въпреки това, в някои аспекти не бяхме толкова успешни. Например, расизма над жените мюсюлманки. Ако сте се информирали, току-що приехме един доклад за борба с расизма над жените е, и радикализацията на жените мисиоманки, жени, които са избити или жени, които а, е можело да избегнат а, всички тези обстоятелства. Но това, което знам със сигурност от гледна точка а, на нашата политика, че, е, че има други заплахи, които които са над групи, като например ЛГТБИ и а, други подобни и комисията а, а, успя да се занимае с тези въпроси. За нас това е предизвикателство, че някои групи, групи жени са а, стигматизирани. А, а, обект на подозрение, създават се е, обвинения, които реално, за неща, които не съществуват. Живеем в доста расистски период и в нашата комисия трябва да защитаваме е, всички права на жените, на всички нива, на трудовия пазар, е, околна среда и така нататък. И както вие казахте, липсват правни инструменти. Също, въпреки въпреки, че не произвеждаме а, закони, а, ние поне представяме нашата позиция и внесохме едно изменение е, с цел да се различим от а, е, решението е, на Съда на Европейската общност за дискриминиране на жените, които носят забратка на работното място – и в този по силата на това решение се дава власт на работодателите и жените мисиоманки не участват в трудовия пазар. За съжаление не постигнахме мнозинство, за да можем да приемем това изменение. Съзнаваме, че на ниво законодателство още доста неща могат да се направят но това е свързано с това също как формулираме нашите, нашите въпроси и нашите предложения. Благодаря. Давам ви думата, за да отговорите. Много благодаря за този въпрос. Как да помогнем на жените да се борят с расизма и как различните участници могат да направят това и какъв е, каква е ролята на парламента. Действително въпроса за комплексната дискриминация изниква, защото от гледна точка на политиката много е трудно да се дефинират различните форми на дискриминация на различни групи. Много е трудно да се изолират. Вземете примера на жените, които са цветнокожи, жените роми и така нататък антиромските настроения сами по себе си не са признати, както и другите такива и тези хора все още са жертва на дискриминация. Те са подложени на комплексни форми на дискриминация. И това не е отразено в законодателството за борба с дискриминацията, с комплексна дискриминация. И има два начина да се справим. От една страна ниво политика и законодателство. Трябва да признаем тези специфични форми на расизъм, да ги назовем с имената ми. И мисля, че парламентът доста добре се справи с резолюцията с африкански происход, но също трябва да се направи за жените мусулмански и се надявам, мусулманки и се надявам, че в следващия парламент това ще е възможно. Същевременно комплексната дискриминация ни е нужна като правно понятие на наднационално и на национално ниво, защото на национално ниво е много трудно да се въведе такъв термин, но това е важно да се направи, защото трябва да включим тези жени и да се работят, може би, по, да се работи по групи. Утре ще обсъждаме и всички сте поканини каква е ситуацията на жените мисиоманки, е, мисиоманки какво е влиянието на ислямофобията на тях. Ние трябва да направим а, пространство и форми, където може да се говори, да се обсъждат тези неща, всички да са информирани и съответно да има информирано предлагане на изменения, включително борбата с радикализацията. А, ние участваме от началните етапи а, в а, този процес жени, които са жертва на феномени като екстремизъм, то тогава много често в такава ситуация под напрежение, много често законодателството може да е лошо законодателство, а ние не искаме такова законодателство. Искаме законодателство, което да помогне за борба с насилието, расизма и дискриминацията. Говорих за резолюцията, която е приета, но трябва да има малко гражданско общество, да се създадат работни групи, изслушвания и да се стимулира следващия парламент да продължи работата по тази тема. Това, което може да се направи е да се създадат конкретни групи, които да работят по отделните проблеми. Например, група за мюзими, жени мюсюлманки, жени ромки, жени от африкански происход, жени емигрантки и така нататък. Мисля, че това е абсолютно необходимо и работата на национално ниво за овластяване на жените за обучение – чрез включването им в политиките, в, в колко, например, ромски жени участват в парламентите, колко такива, колко мисиоманки и иммигрантки ще участват в следващия парламент. Това е по което трябва да работим. Много ви благодаря. Много ви благодаря. Да, действително трябва да работим съвместно да участва гражданското общество и, и неправителствените организации да се включат, е, за да е, е, вземем правилните решения при борба с комплексната дискриминация. Много ви благодаря. Много малко време ни остават две точки от дневния ред. Точка 8 план за действие на Европейския парламент относно равенството между а, половете и с госпожа Евелин Гепхард ще разменим мнение, заместник председател на Европейския парламент. Prašau, parlamento pirmininko pavaduotoja Evelina žodį suteikiu Jums. Имате думата, госпожо е, Благодаря, уважаема госпожо председател. Благодаря за отправената към мен покана. Днес представлявам председателя на групата на високо равнище по въпросите на равенството между половете. Тази група бе учредена на ниво бюрото на парламента. Аз съм сред нейните членове. Работихме много активно и по вашия доклад. Утре ще проведем заседание, посветено на действията, които трябва да предприемем за претворяването на този доклад в реалност. Става дума за много важни теми. На заседанията на бюрото почти винаги включваме в дневния си ред въпроса за равнопоставеността между половете, поради простата причина, че постоянно трябва да се обсъжда тази тема. Ако не го правим, Нищо в тази област няма да се промени от само себе си. Какво успяхме да променим до момента в Европейския парламент? Постигнахме вече някои успехи. Така, например, винаги когато се обявяват вакантни места, се прави проверка на това дали има кандидати и от двата пола. Вчера пътувах в влака и видях обявление за вакантно място. В това обявление се упоменаваше и третият пол. Мисля, че и ние можем да работим в бъдеще по този въпрос. Когато се правят промени в обявленията за вакантни работни места, правим проверка – за да установим дали наистина е била приложена надлежната процедура. Няма да се спирам подробно върху всички наши действия, тъй като нямаме много време. Ще се спра само върху два-три много важни момента. Става дума за два-три момента от много дългия документ, който предстои да обсъдим утре на заседанието си. Единият момент е свързан с доклада ви по собствена инициатива и по-точно точка 17 и 20 от този доклад. По точка 17. Утре предстои да обсъдим текст на заседанието на групата на високо равнище – на заседанието на бюрото утре следобед или утре вечерта ще бъде обсъден този текст. В момента търся текста, но не мога да го намеря. Става дума за изпълнение на исканията по точка 17. Мисля, че и когато се извършва мониторинг на изпълнението трябва да се определи отговорен служител. Човек, който конкретно да се занимава с мониторинга. Това не е предвидено по точка 17, но опитът показва, че колкото и да са добри решенията, те се прилагат на практика единствено и само ако някой конкретно извършва наблюдение върху изпълнението. Утре ще предложа нещо, което не се съдържа в доклада по собствена инициатива, но което е много важно. В доклада ви по собствена инициатива се изисква от парламента да постигне напредък и в напредък в тази област. Същото, според мен, трябва да въжи и за политическите групи. Там също има административни служители. Ще трябва да следим какво се предприема по отношение на администрацията и там. Ще изляза с това предложение утре, тъй като Въпросът според мен е много важен. Що се отнася до исканията в точка 24 буква А до С, Консултативният съвет за тормоза в Европейския парламент е изискал провеждането на обучение за всички групи служители. Но след влизането в сила на доклада Корбет следва да има обучения само за онези служители, които искат да изпълняват функции в парламента. На миналото заседание на бюрото пък взехме решение за това всички работещи в парламента, включително и новите депутати, както и служителите на по-високи позиции, да участват в подобни обучения. Защо? Защото Опитът ни показва, че има инциденти, когато в нечи ръце е съсредоточена повече власт. Мисля, че трябва да продължим да следим този въпрос. Много е важно служителите ни да осъзнаят, че дори когато кажат или направят нещо неволно, това може да е проява на сексуален турмоз. Консултативният съвет по въпросите, свързани с турмоза, в момента проучва възможностите за учредяването на независима работна група, състояща се от външни експерти. Първоначално този въпрос бе особено спорен. Възнамерявахме първоначално да се сформира група на вътрешно ниво в парламента. Но мисля, че участието в една такава работна група на външни експерти, като например социолози, психолози и други, е една съвсем правилна стъпка. Европейският омбудсман в доклада си от 17 декември 2018 излиза с същото искане. Мисля, че в нейно лице имаме добър съюзник. Като цяло смятам, че в парламента сме постигнали известен напредък, но в никакъв случай не бива да се задоволяваме само с постигнатото до тук. Ако няма равнопоставеност на ниво администрация в парламента, то няма да постигнем онова, от което се нуждаем, когато се обявяват вакантни места. Идната седмица отново ще поставим темата на дневния ред на заседанието на бюрото. Всъщност тя бе включена в дневния ред на заседанието на бюрото миналата седмица, но докладчицата госпожа Моран Шартия не можа да участва поради стачка на работещите в областта на ЖП транспорта но при всички положения ще обсъдим тази тема на следващото си заседание. Е Много ви благодаря. Благодаря, госпожо Гепхарт, че дойдохте на нашата среща. Благодаря ви за това, че се ангажирахте към плана за действие за равенство между половете. Колеги, имате ли въпроси и коментари към госпожа Гепхарт? Äh, Непременно искам да се възползвам от присъствието на Евелин Гепхър тук, за да повдигна два въпроса. По първия въпрос, със сигурност си наясно с него, но искам още веднъж да го повдигна. Всички унези работещи тук, които носят отговорност за служители, независимо дали това са мъже и жени, трябва да участват в обучение, посветено на мобинга, и на сексуалния турмоз. Всеки един, който е на ръководна позиция, трябва да има познания по тези въпроси. Някои твърдят, че не можем да принудим всички да участват в подобни обучения, но всеки един, който иска да заема ръководна позиция, трябва да го направи. Постигнатият компромис в случая не е добър. Искахме да се въведе всеобщо задължение. Вторият въпрос. Независимо от това за каква система става дума, за Европейския парламент, католическата църква, сиропиталище, то мисля, че когато има някакви проблеми, то добри решения могат да се предложат единствено отвън. Католическата църква излезе с предложение да учреди структури на вътрешно ниво, за да реши проблемите си. Със същото предложение излиза и Европейският парламент. Това според мен в никакъв случай не е достатъчно. Винаги, когато в нечи ръце е съсредоточена много власт, когато има неравенство, се стига и до посегателства, вербални и други Съжалявам, че днес няма колеги от десницата, защото те и някои други смятат, че ще се урони престижът на парламента, ако той официално признае, че има такива проблеми. Не би се уронил престижът ни, ако се опитаме да ги прикрием. Няма да се урони престижът ни, ако си признаем грешките и се опитаме да ги поправим. Няма да се урони престижът ни, ако се дистанцираме от някои колеги и осъдим поведението им. Престижът ни ще бъде уронен единствено и само ако се опитваме да прикриваме подобни инциденти. Но за да се справим с проблема, трябва да се възползваме от експертен опит отвън. Един полски депутат, без каквито и да било последици, каза в пленарната зала, че е правилно, че жените печелят по-малко от мъжете, тъй като са по-глупави от тях. Абсолютно недопустимо е нещо такова. Абсолютно недопустимо е да се правят сексистки изказвания, без да има последици от това, тъй като наложената санкция по-късно е била отменена от съда. Така че благодаря на Евелин за работата, която вършиш, но все още не е достатъчно това, което се прави за жените. Yeah, <laughs> You, uh, being... Благодаря, госпожо Гепхарт. Ще предложите ли бюрото да приеме нещо преди края на мандата? Ще има ли препоръки от ваша страна да се направи нещо? Мисля, че би било важно. И друго нещо, външна оценка за това какво се случва в парламента. Имаме различни инструменти, работата на нашата комисия – проучвания от различните служби, групата на високо ниво, но една, една външна оценка, която да бъде представена в групата по правата на женивите за равенството между половете, може би ще бъде нещо интересно. Не знам дали сте обсъждали този въпрос. И това, което казахте за сексуалния турмоз от членове на парламента. Предния път загубихме гласуването, да, но мисля, че групата на високо равнище може и е компетентна да предложи това отново. Не знам дали е възможно. Тъй като това е края на мандата, мисля, че трябва да остане нещо. Това е минимума, поне да се опитаме да направим нещо в бюрото. Благодаря ви. Е, Благодаря ви по последното изказване. Ще изготвим писмен документ. При всички положения ще го направим. Не искаме работата ни от последните пет години да е била на празно. за това и ще вземем съответните решения, ще излезем с писмен документ. Ще вземем конкретни решения за предлаганите обучения. Няма само да препоръчваме тази мярка на администрацията. Мисля, че това ще е решението, което ще вземем утре на заседанието на работната група на високо равнище. Ще приемем и член 28а, в който ще са предложени конкретни действия по всички тези въпроси. Показаното от госпожа Нойх. Първо, по случая с колегата Корвин Мики. Тогава аз имах лошия късмет да председателствам това пленарно заседание. Наистина беше абсолютно недопустимо изказването му. Бюрото на парламента взе решение да му наложи санкции. За съжаление, Европейският съд постанови решение не по същество, а на базата на правилника за дейността ни, който постановява, че може да се налагат санкции на депутати само ако те правят непристойни изказвания и от това се стига до смут в парламента. И проблемът бе тази добавка. И от това се стига до смут в парламента. Аз не настоях тогава, че се е стигнало до смут в пленарната зала, поради което не успяхме да се наложим. Междувременно правилникът за дейността ни бе изменен тъй като не е приемливо единствено на процедурни основания да се отмени наложена санкция. По въпроса за обученията, и повишаването на професионалната квалификация. В правилата за обученията се предвиждат целенасочени обучения за лица, които подбират служители, водят интервюта с потенциални кандидати. Освен това, теми като съвместяване на личния и професионалния живот, и надлежна оценка на постигнатите резултати ще бъдат включени в модулите за обучение. Това е много важно, за да не се стига до неосъзнато разделение. Това бе много важен въпрос, по който работихме и мисля, че така и отговарям на зададения от вас въпрос. Освен това, в бъдеще задължително ще се провеждат обучения, в които да участват всички депутати и всички служители. Упоменах вече и учредяването на работна група, състояща се от външни експерти. Те ще правят оценка на положението във връзка с сексуалния турмоз в Европейския парламент ще правят оценка също така и на работата на двата органа, които се сезират с жалби за тормоз. Нерядко тези, които подават жалби за тормоз, подават сигнали за лошото функциониране на компетентните в това отношение органи. Затова и тези органи трябва да са обект на независима експертна оценка. Първоначално това предложение бе доста спорно в бюрото на парламента. Мнозинството от колегите се убеди, обявиха против, но мисля, че идната седмица ще се сформира мнозинство за. Освен това, трябва да има и повече синергия между органите, сезирани с жалби за турмоз. Има и още нещо, за което към момента няма възможност за сформиране на мнозинство. Става дума за това, предложените действия да се прилагат не само към администрацията, но и към работещите в политическите групи. Така ще обхващат всички категории служители, няма да има празноти. Щеше ми се също да бяхме взели по-силни решения, да въведем задължение за всички депутати и всички работещи на по-високи позиции. Не успяхме да се наложим за това, но съм оптимист. Мисля, че ще се наложим през следващия мандат или по-нататък. Парламента Пирминико Павадуато е вели... Много благодаря, госпожо заместник председател. Благодаря за това, че си сътрудничихме в нашия мандат се опитахме да постигнем максимално добро, да, добро прилагане на а, въпросите по равенството между половете. Надявам се, че така ще бъде и в следващия мандат. И преминаваме към точка 8 от дневния ред. Тази точка. Точка 9 тази точка е посветена на едно проучване относно интегрирането на принципа на равенство между половете в комисиите и делегациите на Европейския парламент. Имаме едно представене на проучване и благодаря на всички, които участваха в изготвянето на това проучване. Първо ще дам думата на автора на презентацията –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 тук са обединени всички органи, свързани с равенството на половете в Европейския парламент, това число Комисията за жените. Става въпрос за намирането на едно вездесъщо място на половото равенство във всички дейности на парламент. А, и ние направихме преглед на дейностите на Европейския парламент в това отношение. Главна дейността на, на Комисията за жените. Анализирахме е, и работата на мрежата за половото равенство и на групата на високо равнище в това отношение. Е, хвърлихме поглед както върху законодателните, така и незаконодателните актове дело на Комисията за жените. Започвам от този последен момент. в присъствието на жените в Европейския парламент през 2018 година, малко над една трета от всички депутати и тук няма особена разлика в сравнение с предишния състав на парламент. Имаме 0,3% нарастване. Затова пък има известно нарастване на броя на жените на решаващи постове. Пет жени са заместник председатели на парламента от 14 общо в сравнение с 3 през седмия мандат и половината от председателите на комисии са жени. Значи имаме, имаме подобрение, макар и на най-високите решаващи постове жените все още да не са достатъчно представени. Половия състав по комисиите на парламента е крайно диференциран в зависимост от областта, в която те работят. Например, в Комисията по бюджетния контрол на външната политика жените са по-малко от 20%. Само в три комисии е, за жените, е, по петициите и за правата и свободите, е, жените са представени с над 50%. В оперативното управление на парламента са слабо представени, само две са жените от 12 заместни генерални секретари и генерални директори, по-малко от 17%, а, а групата на високо равнище изготвила пътната карта беше заложила 30% към 19-та година. Половината от генералните дирекции се състоят само от мъже и само в 4 от генералните дирекции има повече жени, отколкото мъже. А, да не говорим, че жените не са достатъчно представени и сред докладчиците, провеждани от Европейския е, докладчиците на изслушвания, провеждани от Европейския парламент. Развитие на въпроса за половото равенство в Европейския парламент, за разлика от констатираното от предишния доклад, сега можем да констатираме известно. Подобрени, макар и твърде бавно, на лице една добре развита и нормативна институционална уредба. Комисията за жените играе главната роля в е, всички законодателни и незаконодателни дейности. Работи мрежата за е, канализиране на половото равенство. Ам, и разбира се, не можем да не споменем групата на високо равнище за половото равенство и многообразието е, за е, проследяване на, на, на половото равенство във всички структури и органи на Европейския парламент, това число в администрацията на парламента, да се надяваме до 40% към 2020 година. Не съм сигурна обаче, че ще изпълним тази цел. Е, наблюдава се и относително по-висока степен на включване на, на предложенията и измененията, внесени от Комисията за жените в докладите на други водещи комисии но все още много, много трябва да се направи, има, има какво да се подобри, особено по координацията между различните органи, работещи в областта на половото равенство. Не знам дали може да прочетете тук. Тази таблица съдържа списък на главните институционални мерки, прияти в парламента от 2003 година насам за внедряване на половото равенство във всички е, направления на работа. От 16-та година насам виждате, извършено е малко, специална резолюция, назначаване на постоянен докладчик, насоките за половонеутрален език. Е, и на последната пленарна сесия бе прията резолюция през януари всъщност тази година, посветена на присъствието на половото равенство във всички сфери на живота. Така, дейности между юли 17 и юли 18 година. Виждате е, една сериозна активност. Е, в по-голяма степен присъстват актовете на е, Комисията за жените в работата на други комисии. За периода обаче Комисията за жените не е била автор на законодателен доклад. Ам, имаме наместо това 9 доклада по инициатива, най-вече посветени на економическото положение на жените, на, на сексуалния турмоз и насилието, но и някои въпроси, които не се свързват обичайно с половото равенство, в това число изменението на климата, е, мас-медиите. Е, принципът е половото равенство да навлезе във всички сфери да, да присъства, да се повиши вниманието към половото равенство в все повече и повече обществени сфери, не само в тези, които са пряко свързани с него. Един незаконодателен доклад е произвела комисията, посветен на Истанбулската конвенция за предотвратяване на насилието срещу жени. 13 становища, в това число 259 предложения, посветени най-вече на обичайните е, въпроси за половото равенство. И накрая 2013 изменения е, подчертаващи половото равенство в други специализирани доклади. Е, интересно е да се види до каква степен направените от Комисията за жените предложения и изменения са приети от другите комисии. Имаме тук 13 общо становища, 259 предложения адресирани до 7 специализирани комисии, постоянни комисии на парламента. И както се вижда, в края на краищата 47,50% от тези предложения са изцяло или от части приети. По-малко от половината, но всеки случай повече в сравнение с предходния период. И виждате е, по комисии е, има сериозна разлика най-големия дял на прием, на положително отношение към предложенията на Комисията за жените. Намираме в е, Комисията по правната комисия е, най-нисък е относителният дял в е, бюджетната, бюджетно-контролната комисия, в комисията по правата и свободите също. Трябва да видим защо. Друг един Поглед е към измененията е, за половото равенство, които са специфични по, по конкретни въпроси и те имат по-висок относителен, относителен прием 63% е, от е, прием от петте комисии и отново в економическата комисия най-нисък относителен дял. Значи всичко, което се свърза с бюджет, финансови въпроси, е, там много трудно се прокарва половото равенство. Uh, also in ENV, it is low, 27%, and again, in terms of climate change, women... Uh, в околната среда виждаме uh, добър ръст, макар и недостатъчно. В, по отношение на заетостта имаме най-висок относителен дял. Там е някакси по-лесно, по-лесно се схваща е, ролята на жените на пазара на труда. Ам, тук се опитваме да видим дали има някаква зависимост между относителния прием на предложенията, произхождащи от Комисията за жените и, и участието на жени, членове на парламента в комисията адресат. А, да кажем, ако комисията в по-голяма степен се състои от жени, тя би приела повече предложения на комисията за жените, но зависимост не се наблюдава. Много е слаба. Връзката качествата на докладчика, по-скоро, са решаващия фактор. Друга зависимост, която сме търсили е политическата принадлежност е, на докладчика от Комисията за жените и на докладчика от Комисията адресат, но отново слаба зависимост се очертава. Главната зависимост е, е между е, приема и, и осезаемостта, обществената значимост на проблема, така както тя е субективно възприемана, е, разбира се, от е, водещата комисия. Във всички други политически направления се оказва много трудно да се прокарват такива изменения за половото равенство, тъй като просто няма съзнание, няма осведоменост за важността, за значимостта на този е, подход за подобряването на политиката. Какви са препоръките? Е, е това са препоръки е, твърде сходни на дадените от нас преди 4 години. И ако погледнем последната резолюция от януари тази година, препоръките ни се възприемат, е, потвърждават се. Първо е за статута на комисията за жените. Тя е така наречена хоризонтална комисия и следователно има широки възможности за намеса във всички политически области, но твърде рядко е водеща законодателна комисия. Значи, измежду другите постоянни комисии на парламента, комисията за жените е някак си ни риба, ни рак. Тя, тя, тя няма сериозни решаващи правомощия, но може да влияе върху решенията вземани от други комисии. Така че идеята е, за да, за да се постигне по-голямо влияние, главно върху законодателния процес във всички политически направления, ролята на Комисията за жените да се засили и, и прочим в споменатата резолюция е записано, че другите комисии следва да се отнасят с дължимото внимание към предложенията на, на ФЕМ, на, на Комисията за жените. Разбира се, това, това зависи и от личните качества на докладчика от ФЕМ. и, и разбира се, относителната значимост на половото равенство в, в политическия дебат. Това е, това е много важно. Gender equality perspective in uh, policy field that are usually not... Например, за да се, за да се повиши усезаемостта в една политическа област, за която това не е обичайно, препоръчва се Комисията за жените да подтиква, да стимулира непрекъснато дебата за това как аспекта полово равенство би могъл, ако бъде привнесен, като цяло да подобри ефикасността на политическата линия. Значи много внимателно трябва да се планират докладите по инициатива, да се привличат, доколкото е възможно, другите комисии в съвместни доклади – и да се стимулира обществената дискусия, както в парламента, така и отвъд него, особено в области, в сфери, в които равенството на половете се пренебрегва или, или се смята за въпрос маловажен. За това, разбира се, е необходимо да се засили ролята на Комисията за жените в законодателния процес. Е, следва стратегически да се планират отношенията с други комисии по собствени доклади по инициатива на ФЕМ. Се търси по-активно взаимодействие и оттам засилено внимание към половото равенство, по-прецизно да се подбират становищата. Констатирали сме го и до сега. Комисията за жените някак се се налага да, да, се, да, да участват във всичко. Претоварени са, а те членуват и в други комисии – е, и следователно подходът трябва да бъде далеч по-тясно избирателен. Да се включват и членове на парламента, които не членуват в комисията за жените, да предлагат изменения и допълнения, свързани с половото равенство. намираме в текста на приятата резолюция е, необходимостта от по-висока степен на координация между трите органи. Е, комисията, мрежата и групата на високо равнище. Да се укрепи и мрежата за половото равенство, тъй като тя присъства във всички други комисии и, и, и би могла да прокарва свои изменения и допълнения. Следва да бъдат зададен и да бъде зададен един минимум общи цели и теми, по които да се осъществява намеса. И в заключение засегнахме този въпрос във връзка с а, а, сексуалния турбоз, необходимо е да се заздрави, да се засили капацитета за намеса на въпроса за половото равенство в работата на, на всички комисии, органи и прочее на парламента, като се опрем на вътрешен и външен експертен потенциал на персонала и на секретарията, да се утвърждават нови и инструменти, като оценка на въздействието, специална по полово равенство, бюджетен инструментариум за утвърждаване на половото равенство. Да се обучават и, и членовете на администрацията, разбира се, за, по тези въпроси. Благодаря. Благодаря за положените усилия за изследването и изложението. Госпожа Даниела Луа, може би. Или кой желае? Вие, колега, не? Dar kartą ačiū лабай, вертинга vertingas yra tyrimas, kur apžvelgta. Добре, още веднъж много ви благодаря. Е, е, Вашият труд е много важен, колкото е обзорен за дейността на парламента и за присъствието на въпросите за половото равенство в неговата дейност. Личния си опит мога да споделя, че комисията по бюджета и Министерство на финансите, аз имам богат опит от, <clears throat> от Министерство на финансите в Литва, те никога не отдават дължимото внимание на половото равенство. Те първа има да се работи. това, което вие предлагате е изключително ценно – и можем да се надяваме в новия си състав парламента и Комисията за жените да отдават все така значение на тези въпроси. С това се изчерпва дневния ни ред, колеги. Благодаря на всички ви за взетото участие. Всички членове на парламента. Лично на вас благодаря, Мария, за това, че издържахте до края. Благодаря на секретарията. Всички работиха отлично, професионално. Всички съветници, групата на Мария Нашел, която ни гостува от Германия. Любезно благодаря и на преводачите, председателката, за отговорното отношение към работата. Секмес. И съм сигурна, че през месец юли пак ще се видим на поредното заседание вече в новия парламент. Благодаря.